Uh, Уважаеми колеги, нека да започнем с гласуването. Готови ли сте да гласувате? Uh, sorry. Silence, please. Моля за тишина. Excuse me. We want to... Искаме да започнем, тъй като нямаме достатъчно време. Т.е. искаме да спазим графика. Всички ли си носят картите за гласуване? И така, първо искам да ви кажа, че вчера се проведе заседание на координаторите. Решенията ви ще бъдат изпратени. Много закъсняхме, много решения бяхме взели. А, ще ви бъде изпратен днес протокол от тяхната работа. Ако не бъдат повдигнати никакви бележки до петък, 12 часа, ще се смятат за приети. И така, Както знаете, днес имаме гласуване. В 10 часа ще дойде комисаря Наврачич. След това, 2.30, тръгвам от парламента, за да посетим агенцията ЕЧЕА. И така, започваме с гласуването. Става дума за доклада на колегата, заместник-председател Мирчея Дяконо. Интегриран подход към културното наследство в Европа. Както знаете, 23 марта видяхме първия доклад, 30 март, втория, 170 изменения бяха подадени. И Тран, и Реджи дадаха свои становища по този доклад. Благодаря на секретарията за подкрепата. Отлична работа и по компромисите протече, но ще гласуваме дълго. Колега Дяконо, искате ли да кажете нещо или накрая ще кажете нещо, ако искате? Искате ли? Не искате. Чудесно. И така, започваме с гласуването. Измен... Не. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 38. Изменение с устно изменение. Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 1 за, против, въздържали се, приема се. 40 на Винклер за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Нека направим проверка по 41. Forse mi sbaglio, ma preferisco fare un check. Allora, aperte Моля, гласувайте. Кюза е, chiusa Прекратете гласуването. А, не. Добре. Айде, добре. Отварям гласуването. А, манка un... Липсва. Не, един повече има, всъщност при зелените. Зелените имат колега в повече. Окей. Okay. Votato? Sì? Ah, it doesn't work? Ah, someone can... Uh, can uh, Could you check now? Може да проверите. Ah, the next place. She wants to move? Yes. You can move to the other. Може да преминете на съседната седалка. Thank you.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 за. Против. Въздържали се. И тук проверка. Моля гласовите. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 за против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че е сигурно. Нека да пробваме отново. 56 електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се.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 След това има различни нарежи. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Реджи. Бяхме на 10. Извинете, 10. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против,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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 72 за, против, въздържали се. Приема се. 32 за, против, въздържали се. Мисля, че бе отхвърлено. 33 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Моля гласувайте. Танта 3. По 73. По-бавно ли? Добре. 73. Край на гласуването. Отхвърля се. 74 за, против, въздържали се. Приема се. 75 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 77. Не. Не, извинете. 76. За против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, против, въздържали се, приема се. Реджи 12 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 с устно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 82 с устно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Тран 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, проверка. Моля гласувайте. On uh, Тран 16. Е, по, Тран 16. Close the Край на гласуването. Приема се. 83. За. Против. Въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8-6. Устно изменение 5. За. Против. Въздържали се. По-добре да проверим. Не е ясно, моля гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Adopted. Приема се. Компромис 7 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, за. Против. Въздържали се. Приема се. 94. За. 94. Да, прието е. Добре. То е прието. Добре. Извинете. Моя грешка. 95. За. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 с устно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101, 102, за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Моля гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се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 Приема се. Компромис 8. Докладчика за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. С 112 са еднакви, така че гласувахме и двата. 113 сега. За, против, въздържали се, отхвърля се. 114 на Лорд, за, против, въздържали се, приема се. 115, не. 117, за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против,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 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 с устно изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 127. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 8. За. Против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 електронно гласуване по 14. Електронно гласуване 14. Край на гласуването. Отхвърля се пак с един глас. 21. Не. 19. 19 за. Против. Въздържали се. Може ли ръката? За против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 21 казва председателката. Моля гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Sorry, sorry. I saw uh, more than before uh, against, but... Сторило ми се, че повече са против. Реджи 2. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Реджи 3. За против, въздържали се, отхвърля се, реджи 4 за, против, въздържали се, отхвърля се, реджи 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 9 за, против, въздържали се, приема се, изменение 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. 140 Разделно гласуване, поискано от социалистите. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Добре, проверка по първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Гледам групата ви. Вдигате ръка, когато поиказахме против. Може би аз съм сбъркала, извинявам се. Не съм погледнала правилния човек. Моя е грешката. И така, втората част за против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 143 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45. 145 за, против, въздържали се, приема се. Тран 2 за, против, против, против сега, благодаря, въздържали се, отхвърля се. Тран 3 да проверим Тран 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с два гласа. Тран 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинява се председателката, гласувам по различен начин, но резултатът е също. Броя е по различен начин. Сега тран 4. За, против, въздържали се, приема се. Да проверим електронно. Гласувайте, моля. За Тран 4. Край на гласуването. Отпада. Отхвърля се. Да, много е близък резултат. Трудно се брои. Пет. за, против, въздържали се. Струва ми се, че от, са отхвърлено да проверим. Да гласуваме за Тран 5. Край на гласуването. Отхвърля се. 17. Тран 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 25 за. Против въздържали се, приема се. Тран 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Тран 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 35 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Трам 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трам 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трябва да добавим още едно предложение. То не е в списъка. Тран 39 не фигурира в списъка. Докладчика е против. Предлагам да гласуваме, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 на докладчика за, против, Приема се. Сега отиваме на изменение 152. Винклер. За, против, въздържали се, приема се. 153. За, против, въздържали се, приема се. 154. За, против, въздържали се, приема се. Тран 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 156 Винклер за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до 158 Краснодепски за, против, въздържали се, въздържали се, отхвърля се. 159 с устно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12. Докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до компромис 13 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Тран 20 за, против, въздържали се, приема се. Тран 30 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, да проверим. Гласувайте. По 168, край на гласуването. Приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е дал на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на 8 за Горакис. За, против, въздържали се, приема се. 10. За, против, въздържали се, приема се. Да проверим.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 Край на гласуването. Приема се. С един глас. 14 не беше лесно. 15 за, против, въздържали се, приема се. Б16 съображение за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 за, против, въздържали се, приема се. 33 Неков. За, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Две за, против, въздържали се. Приема се 3 на Винклер за, против, въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване по проекто доклада като цяло. С електронни карти. Гласувайте, моля. Гласувахте ли? Моля, спрете гласуването. И така. Браво на докладчика с 22 гласа за и нямаше никой против. Двама са се въздържали. Браво на колегата Дяконо. Благодаря ви за отличната работа и на докладците в сянка и на секретарията за безценната помощ. Изключително важен доклад бе това, който одобрихме. Е, колега, имате думата. Vreau să vă cer scuze, sorry, pentru mulțimea de amendamente și de muncă, dar asta înseamnă, e foarte limpede, interesul... Ага, извиня. E Благодаря наистина за големия брой изменения. Това говори колко голям интерес проявявате към темата. Така че отново Моите извинения се пръщат благодарности най-сърдечни. Не формалните благодарности, като от церемониите по Оскарите. Мисля, че отлично си се справил. Много богат доклад. Преминаваме сега към следващия доклад, който ще се гласува днес. Става дума за проектостановището на Здруевски за мандата за триалога бюджет 2016 година. Както знаете, беше представен на 4 май, 12 май изменение, 30 изменения бяха представени. Знаете много добре, че вчера след заседанието очертахме стъпките, по които ще се мине и така сега културата е, какво дава е, в мандата за преговори в бюджета, бюджетната комисия в пленарна зала ще се гласува през юли. Колегата Здроевски иска ли думата? Не иска и така започваме. Започваме гласуването. Against. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11. Разделно гласуване, ЕС, социалисти демократи го искат. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Може би се приема, но да проверим. Моля, гласувайте по втората част на 11. Край на гласуването. Дванайсет за, против, въздържали се, приема се. Компромис едно на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 на следващата страница. Компромис 2 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 21. За, против, въздържали се, приема се. 22. Съсусно, изменение на Петра Камеревет. За, против, въздържали се, приема се. 23. За, против, против, въздържали се, приема се. 24. За, против, въздържали се, приема се. 25. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 на Трюпел. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение, е, това е съобщение 3. Да провер... Искате да проверим две ли? Мисля, че беше очевидно. Моля, гласувайте тогава по две. Гласувайте край на гласуването.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 отличен резултат, който насърчава нашия докладчик за бюджета. Благодаря. И сега в този момент преминавам към последния доклад, който трябва да гласуваме, проектостановището на Дяконо. Ah, you can add because the vote she lose the vote. Okay. Allora we can add we can add the vote in favor of uh, collega Soidro тогава да добавим е, гласуването за на, на, е, по предишното е, и сега възможното разширяване, продължаване на защитата на географските обозначения на Европейския съюз за, не, за продукти от несъскомански происход. Да започнем гласуването. Изменение едно.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 въздържали се, приема се. Изменение 8, Неков, за, против, въздържали се, приема се. 9, за, против, въздържали се, приема е, се. 11 за против е, компромис 1 на докладчика за против въздържали се приема се изменение 15 Петришайло за против въздържали се приема се 18 за, против, въздържали се, отпада. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се. Вероятно се приема, но да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 15 гласа. 26. Извинете, 28. Краснодевски. За, против, въздържали се. Приема се 29.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 40. Изменение 40. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 47 с устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, прием, отпада. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за,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 Сега да гласуваме електронно за окончателния текст. Гласувайте. Край на гласуването. Laura, we open we reopen the, the vote. Sorry. Всъщност е, гласувайте сега край на гласуването. It's fine? Okay. okay. Allora, eulala, eh, abbiamo avuto la totalità di Allora, 23 a favore. 23 за, никой не е против, никой не се въздържа, така че изключителен успех, колегата Дяконов, вие сте заместник председател, имате думата. Prego. Please. Ah. Il microfono al eh, vicepresidente Diaconu. Микрофонът поправете, ако обичате. Uh, Când am susținut uh, acest uh, subiect în Comisia de Cultură, din păcate au fost puțini uh, dintre... Когато аз избрах тази тема в Комисията по култура, много, за съжаление, е, по-малко колеги много присъстваха. Е, аз тогава се изказах за една е, един текст е, за делтата на Дунав. Благодаря ви за подкрепата. И на цялата комисия дължа под благодарност за подкрепата за този текст. Е, това е моят подарък за вас. Благодаря, да. С удоволствие ще видим други оригинални продукти а, от а, Румъния. Благодаря ви, точни сме днес, браво. Сега чакаме да дойде комисаря Наврачич. Няколко минути пауза, за да дойде комисаря. Welcome, dear commissioner. very glad. Добре дошъл, уважаеми господин комисар. Много се радваме, че ни се отдава възможност да се срещнем с вас, да се запознаем с идеите, с политическата насока в областта на образованието, културата, спорта и младеща. И ще продължа на италиански, ако не възразявате. Много се Радвам, че комисаря е тук сред нас. Разбира се, смятам, че наистина искаме да подкрепим постоянните отношения, а не епизодичните срещи между Комисията по култура и Европейската комисия, разбира се и съвета. Знаете, че работим сега по или в един нов сезон на междуинституционните отношения и този диалог трябва да бъде все по-интензивен, за да има прозрачност, позитивност и за парламента, и за съвета, за да има достъп до информация и да има достъп до други. Има много програми, вашата компетентност има и други, разбира се, Еразъм Плюс, Творческа Европа, е, тази за гражданите. И това е една тема, която винаги трябва да бъде важна в е, програмата на комисията Юнкер. Бих искала да кажа, че тази среща е, ще бъде около час и половина. Ще имаме възможност да се изкажем и десетина минути ще ви слушаме и след това ще има въпроси, ще ги съберем и вие ще отговаряте. Исках да се съсредоточа върху два въпроса, които са важни за мен. Първо, една тревога, която имаме. Преди малко гласувахме мандата за бюджета. Господин Здроевски е нашия докладчик. И знаем много добре, че в многогодишните програми Имаме значително увеличение на бюджета за Еразъм и за Творческа Европа. В същото време имаше намаляване на бюджета, и то значително, за други инициативи, например пилотни проекти. Това, което ни интересува е дали ще ни обещаете да защитите бюджета за 16-та година и да го увеличите. Защото наистина е вярно, че по части има завишен бюджет, но в 16-та година бюджетът намалява определени бюджетни редове, като например Меркурий, е, Европейска столица на културата, те намаляват всъщност сумата, която се очакваше да бъде увеличена. Еразъм е пряко свързан с бюджетните кредити за плащания, не само за инвестиции. Знам, че това е голям проблем, който трябва да бъде преодолян. Много ви моля да поемате ангажимент в тази насока. Сега нещо по-общо. Колегите ще питат, може би, по-конкретни неща, свързани с приоритетите. Притеснява ни един политически въпрос. Десетте точки от програмата Юнкер не включват думите култура и образование. Смятаме, че това е стъпка назад в сравнение с стратегията Европа през 20-та година и факта, че стратегията образование и обучение през 20-та година също, Генералната дирекция образование и култура работи под ваше ръководство, за да засили вътре в приоритетите на програмата Юнки, ролята на културата, на творческото начало, на историческото наследство. Одобрихме един доклад на комисията по съобщение на Европейската комисия за интегрирания подход към управление на историческото наследство, разбира се и по образователните въпроси. Смятам, че неадекватно е вниманието по тази тема. Няма социално приобщаване, няма растеж, няма интелигентен растеж без намаляване на отпадащите от училище, реформа на образователната система в държавните членки, по-голяма мобилност на студентите и на преподавателите, добро обучение за преподавателите и инвестиции в образователната система. Смятам, че това е основен въпрос за вас и трябва да ни гарантирате, че това ще стане. След това в плана за инвестиции Юнкер, колегите разбира се ще зададат най-вероятно този въпрос, но в 16-та година имаме нещо ново, един чудесен шанс Какви са проектите, какви са платформите, които ще предложите в плана за образованието? благодарение на различните генерални дирекции, две такива, направихме един семинар, където говорихме за електронно учене, електронно преподаване. Трябва да разберем обаче как може инвестициите да тръгнат към образованието в рамките на образователната инфраструктура. Парламентът беше този, който включи творческата индустрия в плана за инвестиции. Не се споменаваше изобщо културата в него преди това да стане това е един симптом за това, че Европейската комисия не включва тази тематика като приоритетна. И още един въпрос, който задължително трябва да спомена, е за това как работите с колегата си Йотингер за аудиовизуалната област и авторските права и достъпа до култура в рамките на единния цифров пазар. Едно голямо предизвикателство. Това е тема, която ни интересува. Това е панорамен поглед върху всички въпроси, а сега колегите, т.е. всъщност после колегите ще зададат конкретни въпроси. Днес след обяд ние отиваме да посетим агенцията ЕЧЕА, една отлична възможност, много прозрачно да разберем какви са възможностите за прилагане на програми, дали се спазват приоритетите, които сме включили в регламентите. Понякога имаме известни колебания, но за нас ще бъде много полезно как върви този въпрос. Давам ви думата, благодаря ви. След това ще я дам на колегите. Благодаря. Имате думата. Much, Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, членове на Европейския парламент, на неговата комисия за културата. За мен е чест да бъда отново тук. Знаете, това не е първият път, който се срещаме. Миналия път, преди месец, разговаряхме за въпроси от общо значение – и подхванахме за пръв път разговора е, за нашата обща област, за, за културата. И сега ни се отдава първа възможност да навлезем в детайлите. В началото позволете ми накратко да ви запозная с три от моите приоритета, свързани най-вече с образованието. През последните месеци настъпиха интересни събития и промени. Очакваме те първа такива, които определено ще имат влияние върху образованието. Първо ми позволете да ви припомня, че образованието до сега на общоевропейско равнище се определя като политика подчинена на политиката за заетост. Тоест, главната задача на образованието е да осигури е, способност на завършващите образование да е, намерят работа, т.е. образователните учебните системи би следвало да се е, адаптират към изискванията на пазара на труда. Това, разбира се, има своето голямо значение. И особено днес е, сме призвани да се постараем да, да осигурим е, годност на търсещите работа на пазара на труда в образователната политика общо заето се движим с добър темп към главната цел, към показателя по Европа 2020 до крайния срок 2020, но от друга страна, всичко това предполага повишаване на ефективността на образователните системи. И това е сърцевината на диалога, който водим с министрите на образованието от държавите членки. От друга страна, през последните 6 месеца станахме свидетели на трагични събития в живота на европейското демократично общество. Нека ви припомня Париж, Копенхаген, Брюксел, екстремистските атентати, дело на млади хора. И това сочи, че нещо основно, нещо фундаментално липсва или е отслабено нашите общества. И аз бих нарекал това липса на демократична социализация. Новото явление, новия повик в образованието е да изследваме защо именно отслабва общественото доверие в демократичните институции и кои са корените на отчуждението, което се наблюдава сред младежите и оттам как да се справим с екстремизма и радикализма в условията на едно демократично общество. И разбира се, един от главните фактори в този процес е образователната система, учебните заведения, преподавателите. Те са главните фактори на демократичната социализация на подрастващите. Те могат да възпитават и утвърждават демократичните ценности, да развиват у подрастващите основни социални умения, благодарение на които те да се впишат по-успешно в нашето демократично общество. Ето защо заедно с френския министр на образованието, на латвийския министр на образованието след атентатите в Париж и Копенхаген подехме нов един наречен пост-парижки процес. Диалогът започна на 17 март в Париж и целта на, на този парижки процес или процес след парижките атентати е да огледа ролята на образователните институции, да, да я предефинира, да служи за средище за обмен на най-добър опит в областта на демократичната социализация на подрастващите за, за противодействие на екстремизма за укрепване на демократичните ценности и гражданското самосъзнание в условията на образователната система. Както казах, процесът започна на 17 март. Съветът на министрите на образованието в последствие заседава през месец май обсъди най-новото. Следващото, трябва да кажем, Люксембург, Люксембургско председателство на съвета пое категоричен ангажимент в подкрепа на този процес, така че до края на годината да приемем заключение на съвета. Основните елементи на този процес са примерите, образците на образователна практика, които да бъдат широко разпространени, за да се превърнат в крайъгълен камък на възпитанието на младежите. За социално приобщаване, за медийна грамотност и за популяризиране на междукултурния диалог. Всички тези елементи са от решаващо значение и аз гледам на ролята си като комисар за образованието, културата, младеща и спорта да популяризирам общуването между министрите на образованието в регионален мащаб, е, между образователните институции е, в изпълнение на тази задача. Второто важно ново явление е засилената връзка между културната дипломация и най-общо външната политика. Току-що извършихме преглед на приоритетите на външната политика, на добросъседската политика на Европейската комисия и се обърнахме към върховната представителка и заместник председателка на комисията с искане да впише някои от елементите на културната, на образователната, на спортната демокрация и дипломация във външните отношения. Понеже аз съм убеден, че ако има една неформална морална сила в света, то това не са Съединените щати. А именно Европейският съюз, понеже ние нямаме постоянна армия, нямаме е, единна полицейска служба или други правоохранителни органи, но ние имаме култура, образование, спорт, с които Европа може да се гордее. Европейската култура е еталон световен мащаб европейските университети, европейските образователни системи са образец за подражание в световен мащаб и спортът, разбира се, също може много ефикасно да разпространява ценностите на европейската цивилизация. Удовлетворен съм от това, че е, върховната представителка е, и комисарят, е, отговарящ за добросъседската политика, погледнаха много конструктивно на нашата идея, тъй че очертава се възможността наистина да впишем културната дипломация във външните отношения на Съюза за напред. Естествено, аз винаги държа сметка за принципа на субсидиарност. Ние нямаме намерение да принуждаваме държавите членки да вършат едно или друго или да изграждаме някаква наднационална, културна, образователна структура. Аз не се стремя да стана министър на образованието в Европа просто се стремя да съгласувам, да, да координирам усилията на държавите членки. Има области, е, в които културната демокрация на отделните държави членки постига максимални резултати. Да, но от друга страна има части на Съюза по-отдалечени е, или пък по-големи териториално, в които си заслужава да се обединят усилията за популяризиране на европейското демократично общество. Във връзка с политиката на развитие, т.е. и обединяване на политиката на развитие и културната и образователната политика. Не бива да забравяме, че образованието, културата и спорта могат да градят мостове между е, региони, между народи, които инак е, не общуват пряко. Накратко позволете ми да кажа няколко думи и за болонския процес. Обещах ви това миналия път. Той е, е, може да придобие голямо значение е, за напред в образователната и културната политика. Позволете ми най-напред да благодаря на госпожа Любецка за съставения от нея доклад по болонския процес, както и на господин Марагай, който, за съжаление, не е тук. Той присъства, участва в, в е, Ереван на, на поредното издание на, на Министерската конференция в рамките на Болонския процес. Според мен Болонския процес е пример за, за успех тъй като участващите в него страни могат да водят диалог за висшето образование. Да, да се стремят към това европейското пространство на висшето образование да е, стане по-популярно, по-осезаемо. От друга страна, в рамките на Болонския процес сме изправени пред е, предизвикателства и се нуждаем от е, равносметка. Има и и предвид, че е, висшите образователни системи са толкова различни между е, една от друга, че е, в рамките на болонския процес трябва да огледаме всичко това и да потърсим решения за постигане на равнопоставеност, за стандартизация на висшето образование, просто защото е необходим нов, нов подход за гарантиране на приравняване или признаване на образователните степени на придобитата квалификация. Общо взето за, за, за постигане на по-голяма съвместимост между образователните системи. Сега бих искал да премина към встъпителните въпроси на госпожа председателката. Бюджетът за до година. Така, мисля, че главните програми са стабилни. Тоест финансовото обезпечаване на Еразъм Плюс, на Творческа Европа е солидно, стабилно и и бъдещето на тези програми не е застрашено. Все така ще подставяме акцента върху растежа и заетостта, т.е. всички аспекти на разходите за образование, които могат да способстват за по-голяма заетост е, и растеж на пазара на труда, е, ще бъдат на разположение на държавите членки и, и по, по проекти. От друга страна бихме искали да отпуснем а, а, повече е, финансови средства за а, този след парижки процес, а, за който говорих. Трябва да заздравим гражданската ориентация на образователните системи, да, да подкрепяме образователни проекти, които възпитават гражданското самосъзнание, способстват за е, социалната интеграция. И мисля, че ще осигурим бюджетните средства. Европа 2020 и и ЕТ 2020, последната програма е част от портфейла на госпожа Тайсън. Ние с нея работим много добре. Те двете неща са неделими. Можем да работим заедно, тъй като образованието, общото и свързаното от друга страна с пазар на труда професионално обучение са очевидно е, много близки по, по своята цел и, и съдържание. Не бихме могли да изолираме е, заетостта и професионалното обучение от е, общото образование. Е, опазване на културното наследство. А знам, че Европейският парламент е поел, подел много важни инициативи и съветът миналия месец откликна. На, на, на, знаете, министрите на културата приеха комунике за опазването на културното наследство. Току-що бе наложена забрана на вноса на културни ценности от Близкия изток. Преди една седмица бях в е, Осло е, по повод на церемонията за връчване на наградата Европа Ностра и там имах възможност да подчертая необходимостта от засилена защита на, на културното наследство. Е, развива се добре сътрудничеството между ЮНЕСКО от една страна и европейските институции от друга. И разбира се, вашата комисия може да се включи във всичко това. По-нататък е, Европейския план за стратегически инвестиции, така наречения план Юнкер, контактуваме с Европейската инвестиционна банка и, и с държавите членки и ги насърчаваме да кандидатстват е, за освояване на образователната част от инвестиционния план. Има възможности е, във връзка с, с чиракуването в е, културно-творческата индустрия. Вероятно най- тежкият проблем ще бъде за образователната инфраструктура. Просто защото за тази инфраструктура могат да се изразходват средства и от регионалните фондове. Поради което Европейската инвестиционна банка е, настоява регионалните фондове да бъдат мобилизирани в по-голяма степен, по-ефективно за образователната инфраструктура, и за насочване на финансовите средства за е, е, изграждане на преподавателски кадри, за, за обучение, за развитие е, във връзка с образованието, тъй като това е по-скоро предметът на Европейската инвестиционна банка. И накратко няколко думи за сътрудничеството ми с комисар Етингер – много добре работим заедно. Аудиовизуалната политика е по-скоро в неговия ресор. Ние заедно обаче работим в една работна група е, за модернизиране на директивите в аудиовизуалната област. Аз отговарям за културното съдържание в аудиовизията и с удоволствие ще дам своя принос. Що се отнася до авторското право, Съвсем скоро ще имаме възможност да разговаряме по тази тема, тъй като то ще бъде част от първия етап на изграждане на цифровия единен пазар. Благодаря. Благодаря на комисаря. Благодаря ви за това, че ни разказахте за политиките. Част от тези приоритети са и наши. Работим по някои въпроси и месеци. Цитирахте резолюцията за опазване на историческото наследство в Сирия и Ирак. Това е един аспект от културната дипломация, по който работим заедно с комисията АФЕД. Ще дам думата на колегата Либачка, защото последващите стъпки след Болонския процес са много важни за нас. Много е важно да имаме сравнимо ниво на образователните системи, иначе няма как да се работи. Да има ефикасна мобилност, която да можем да предложим на нашите млади хора. Ще направим едно изслушване през септември под за 10-те години от Конвенцията на ОНЕ за многообразието на културите и езиците. Искаме да насърчаваме междукултурния диалог и многообразие посредством образователен подход. Мисля, че по тези въпроси ще чуете предложения, които парламента ще се опита също да ви подаде. Сега ще дам думата на колегите, които я поискаха. Започваме с колегата Звер и след това Липачка. You have some problem with the microphone. There is some Някакъв проблем, някакъв проблем с микрофона ли имаме? Не... Благодаря, госпожо председател. Бих е, искал да ви благодаря най-напред, господин комисар, за това, че изложихте пред нас е, е, своите намерения. Бих искал да кажа, че вие говорите на език, който аз разбирам, който, който е близък до моите идеи, до моите представи и аз е, съм много удовлетворен, че именно вие сте е, комисар на, на, в тази област. Приоритетите ви споделям. Образованието наистина трябва да бъде поставено в контекста на усилията за постигане на по-висока заетост Наистина, учебните заведения трябва да е, обучават хората, за да могат да намерят работа, но, но и не само това. Трябва да ги образоват е, за цял живот е, да бъдат членове на обществото. И наистина в днешните времена на криза наблюдаваме растящо, растящо отчуждаване на, на младежите, обществена пасивност и това само по себе си е бедствие. Аз съм убеден, че Европа се нуждае от по-висока степен на социална ангажираност на младежите, в това число политическа ангажираност. И училището, разбира се, е, е, е тъкмо мястото за социализация. Като разбира се, то не е единствено виновно, за това трябва да видим какво прави семейството, какво правят медиите, но училището би могло активно да работи за преодоляването на този проблем. Удовлетворен съм също така от това, което чух, че почти сме постигнали в образователната сфера целите на Европа 2020. Те обаче не бяха кой знае колко високи тези цели и вероятно по време на текущия мандат бихме могли да помислим за корекция на тези цели. Ако вземем, например, показателя постъпващи във висшите учебни заведения, младежи, този показател не е достатъчно показателен. Един от министър-председателите наскоро заяви, че 80 е, и повече процента от младежите е, продължават е, образованието си във висшите учебни заведения. Това обаче само по себе си не ни дава особено информация за качеството на това висше образование. А защо да не предположим, че младежите, които инак биха работили, ако намерят работа, тъкмо защото са безработни, продължават образованието си във вузовете. Та, вероятно трябва да се помисли за изработването на някакъв показател за ефикасност на образователните системи. Основан на съдържанието, благодарение на който бихме могли да измерим качеството на европейското образование. Е, бих искал да, да чуя, господин комисар, как мислите вие може ли да се мисли за преразглеждане на, на целите, на показателите по Европа 2020, тъй като поне що се отнася до третия цикъл, т.е. до до третата образователна степен, според мен нямаме кой знае какво подобрение. Госпожа Либачка има сега думата. Микрофонът Today they are lazy. ecco, it's okay, no, it's okay, no, it's okay, it's okay. No, it's on. Christine. Okay. Благодаря ви, господин комисар. За мен беше голямо удоволствие да чуя вашите думи. Бих искал да кажа три неща. Първо, съгласна съм, че Болонския процес се оказа изключително важен като основа е, за европейското образование. В Европа е общо разпространено мнението, че информационното общество е, някак си залязва и е, на дневен ред излиза цивилизацията на знанието, тъй, че занапред е, е, ще преуспеят в живота онези, които са способни да работят със знанието. А Болонския процес, както казах, е много важен. Вие е, посочихте проблемите за съвместимостта и съпоставимостта на различните образователни системи, като, като сърцевина на Болонския процес. Но, за да се превърне това в реалност, е необходимо да се подходи творчески и освен това мобилността на преподаватели и студенти обучаеми трябва да бъде наблюдавана по-ефикасно. Всъщност ние не знаем е, е, какво става с завършващите едно или друго учебно заведение в различните държави членки. Как продължават те след това учебна и професионална кариера. Вие посочихте още един момент, а именно, че на образованието се гледа като на област, политическа област, подчинена на економическата, на, на политиката за растеж и заетост. Каква възможност има според вас, господин комисар, да, каква е възможността да, да популяризираме двойното обучение, образование. т.е. съчетаването на професионалното, практическото обучение с общото образование. Е, дори когато е, става дума за хуманитарно образование. Освен това, пак в контекста на казаното от вас, Аз съм удовлетворена, че вие гледате на парижкия процес като на особено важен. 20, тези 21 пункта, е, които бяха изложени от министра на образованието на Франция. Вие обсъдили ли сте със своите колеги комисари, отговарящи за аналогични или подобни е, области, как би могъл да бъде използван интернет за едно друго повествование, така да се каже, е, за разпространяване на послания, които дават успешно отпор на джихадистската, на, на терористската идеология. За съжаление, до младежите можеш да стигнеш най-вече, едва ли не единствено, чрез интернет. И вероятно трябва да се създаде е, нарочна платформа в интернет, която да, да приобщава младежите, е, защото голяма част от електронното пространство сега е в ръцете на екстремистите, т.е. те могат да злоупотребяват с него както пожелаят. Така че как бихме могли да наблюдаваме болонския процес по-добре и как бихме могли да разчитаме на новите комуникации, на интернет за демократизация на обществото? Благодаря, господин Луар. Благодаря ви, господин комисар, че сте тук. Общото европейско културно наследство е нещо, което поставяме под въпрос. Наистина го поставяме. Особено федералистския подход, който очерта колегата ви от Гърция Еврамополс вчера – като че ли има едно отдръпване към един друг подход, един подход на 28 държави, които свободно си сътрудничат. Не знам дали се харесва на присъстващите тук, но така или иначе това се случва в момента. Има силни национални култури, които са отворени е, и горди и те биха могли да се справят с екстремизма. Та, няма да говоря теоретично. Ще гледам този модел на сътрудничество в по-голяма степен и най-вече в сферата на образованието. Говорихте за Болония, ЕКАРЕ подкрепя Болония, също и Еразъм Плюс, ЕКАРЕ също подкрепя, но гледайки плана Юнкер, FC и Хоризонт 2020 и намаленията на сумите там, не ги подкрепям, което не е обичайно за мен. Достъпът до финансиране в този план е ограничен за някои държави членки и сектора на университетите, особено от тези университети, които се контролират от държавата и са свръхрегулирани. Голямата част от тях не могат да взимат заеми, не могат да правят фирми или по някакъв начин да развиват своите идеи на пазара. Как предлагате да имате диалог с сектора на университетите в Европейския съюз, както и с образователните министри в същия, за да насърчите напредък и достъп в тази важна сфера? Благодаря, колегата Маура. Грация, президента. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, че сте днес тук. Бих искал да задам два въпроса. Първият въпрос е въпрос, а вторият е коментар. Не знам дали комисаря ще се съгласи с мен, но първо ще попитам нещо. Споменахте колко е важно културното измерение на външната дейност, културната дипломация в политиките на Съюза. И върховния представител госпожа Могерини. Може ли да кажете нещо по-подробно, що се отнася до културната демокрация? Какво мислите вие за това? И каква роля трябва да играе културата в реформата на политиката за съседство по важни теми като миграцията и мобилността. И, освен това, е, интересуваме това, което казахте в самото начало. Говорихте за това, че сте теглили чертата, за да видите какви са полките от тези трагични събития. Париж, Копенхаген, Брюксел. Брюксел. И казахте, че смятате, че хората до известна степен се отдалечават от демократични, демократичните ценности на Европа. Да, забелязва се, но аз бих добавил към този списък няколко въпроса, които също не отговарят, според мен, на европейските ценности. Например, референдума за смъртното наказание в една държава членка на Европейския съюз или пък имиграцията. И става дума за една държава, която бе обект на дискусия в пленарната зала на парламента. И, разбира се, говоря за вашата страна, говоря за Унгария. Говоря също така за правителството, в което работихте преди да станете комисар. Така че тези два референдума или проучвания, или както искате ги наречете, е, как са свързани с демократичните ценности на Европа? Благодаря. Колегата Глезос има думата. ветра и προσοχή παρακολούθησα την εισήγηση. Благодаря. Изслушах встъпителните ви думи е, внимателно. Трябва да кажа, че говорихте за опазване на културното наследство. Добре, но не засегнахте темата за творческия сектор, за културата, за създаването на цивилизацията. Ако говорим единствено и само за наследството, а не мислим как бихме могли ние да създадем култура, ние ще бъдем загубени. Още от самото начало всичко ще е приключило. Един народ, който се основава единствено и само на наследството си, е един народ, който до никъде няма да стигне, няма бъдеще пред него. Така че не чух да се говори повтарям, за художествено-творческия сектор, за сегашното създаване на едно бъдещо наследство. Е, споменах това наследство, защото то е важно за мен и повтарям това, което вече казах. Първата задача е продуктите на художествено-творческия труд да се върнат в държавите, където са създадени – това означава не само връщане на тези продукти, на тези шедьоври, които бяха открити и които взе германската армия в, от Гърция, трябва да се върнат всички тези археологически находки, но и в други държави. Не говоря само за Гърция, например, Афродита или Венера Милоска или а, в родите от самотраки и а, частите от Партенона. Те са част от този процес на връщане на продуктите там, където те са били направени. Отново темата за творческото начало и културата. Гражданите са тези, които създават. Когато те упражняват политиката, а не политиците или държавниците. Те не създават нещо ново. Затова във вашия сектор, образованието, ако не се сложи край на папагализма, го наричам аз, което е един вид повтарянето като папагал на едно и също, а, няма... Защото папагалите не, нищо не създават, те повтарят, те имитират и не създават нищо. Така че трябва да се премахне това учене и повтаряне на едно и също на изуст и това ново създаване на нови ученици е единствения начин да се създаде нещо в бъдеще. И трябва да се даде възможност за подкрепа за всяка една организация, която иска да обучава на... ние бяхме по турско робство. Обаче тогава създадахме университети в цяла Гърция и в а, Мала Азия. А, независимо от а, потисничеството на турците, които ни бяха окупирали. И тук искам да спомена а, Мелина Меркури. А, тя подкрепяше темата за културния капитал. Тя каза, не е необходимо само да имаш културен капитал, а е необходимо във всеки един регион да направим по един град на културата. Тоест, ако щете дори във всяко едно село, дори не само село, което наричаме европейско село, във всяка една във е, всеки един град, всяко едно село трябва да има културен център. След това. Например, в моето градче 2100 граждани. Имаме 5 музея. Някои още се строят. Така че Европейския съюз трябва да дойде да посети моето градче и да помогне за създаването на тези музеи. Защото в този момент а, а, не сме събрали както трябва всички предмети, които искаме да изложим. И ви повтарям, каня ви да дойдете в Насо а, и да посетите моето село или градче и да видите какво сме направили – и Европейският съюз да поеме разходите за тези сгради. И съм сигурна, че ще ми подкрепите. Само още един месец ще стоя тук. Трябва да ме издържате още много малко. Подал съм си оставката днес. А, няма да ме търпите дълго. Това не е професия за мен, други трябва да дойдат тук да поемат моето, да заемат моето място, така че се оттеглям след месец и ще ме издържите още малко, само един месец. Благодаря. Каро колега Глезос. Уважаеми колега Глезос, не може да се говори за такова нещо, да ви ще ви понесем или ще ви издържим. Не, за наша е чест, че сте тук и че избрахте комисията за култура, за да изразите позицията си и идеите си. НАСО е едно изключително важно място. Наистина е малко, но е известно по цял свят. Така че много ни съжалява, че ни напускате. Много съжаляваме. Много ни е жал, че ни напускате, извинете. Благодаря ви, че така щедро давате мястото си на друг човек. Колегата Трупел и след това други, които поискаха думата. Благодаря, благодаря ви за това, което казахте. Ще започна гледната точка на учениците, които могат да бъдат маргинализирани или дори да последват радикални идеологии. Имаме нужда от сътрудничество с ислямската общност, която не е радикализирана. Често те оказват много добро въздействие върху младите хора, дават им насоки, подкрепят ги. Също така смятам, че имаме определени примери в европейските държави, където преподавателите по мюсулманска религия, които са образовани в Европа, играят важна роля и трябва те да преподават в европейските училища, защото ако учениците знаят достатъчно за собствената си религия, заплахата салафистите да ги убедят в нещо друго е много по-малка, така че на това трябва да се държи. Имам още един въпрос и то е в различни държави членки в момента има оплаквания от програмата Еразъм Плюс. Малките проекти не се включват така както трябва. Има ясна тенденция да се финансират само големи проекти и малките проекти се чувстват унеправдани. Мисля, че трябва ясна позиция по този въпрос. Не ми се иска това да продължава в тази посока. Имаме нужда от промяна и искам да разбера какво ще направите за реформата на авторското право. Казахте, е, че комисията ще, се израз... ще каже нещо по този въпрос през едните месеци. Искам да разбера какво ще е то, защото сега говорим за териториалност, но искаме да, раз... да разработим един цифров пазар и това е противоречие. От друга страна е необходимо културно многообразие и да се опази съдържанието от малки територии. Затова имаме нужда от тази идея за териториалност. Бих искала да разбера какво мислите сега по тази деликатна тема. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на комисаря. Много въпроси бяха зададени. Нека му дадем сега първия тур отговори да даде. Thank you very much. I try to благодаря. Ще се опитам да отговарям кратко и лаконично, за да спестим време за допълнителни въпроси. Имаше два въпроса за класирането на университетите и класациите въобще на университетите, дали може да бъде подобрено. Има американски класации и и друга такава листа, европейска. Методологично трябва да се направи разлика между европейските методи на преподаване и висшето образование наобщо от американските. Един от най-важните елементи в класацията на американците са публикациите и цитиранията, докато връзките с студентите и общността на знания, е, съставена от преподаватели и студенти, не са взети предвид в американската класация. А това е много важно за нашето висше образование – не става дума само за трансфер на познание. При нас има една общност между преподавателите и студентите. Това също образова. Тече този дебат. Чисто методологично трябва да го определим. И това трябва да се включи в критериите при класиране на университетите. Особено ако имаме по ясни категории, които да са близо до нашата действителност в Европа. Дуалната система и популяризирането й. Смятам, че тези системи са най-популярния модел в Европа по-настоящем. Срещам се с министрите по образование и заетост в държави, където тези системи са въведени – Също така разговарях и с министри, в чието държави се смята, че може да се помисли за въвеждането на дуалната система. Е, Швейцария, в Германия, в Нидерландия се цитират също така и някои от недостатъците на дуалната система и ние трябва да преценим. Чисто теоретичната част е ясна при тази система, но практиката че ръкуването, стажовете зависят от приноса на бизнеса и частните фирми. Така че имаме нужда от стандартизация на дуалната система или поне общи репери. Интернет и процесите след Болония приехме програмата за сигурност, която дава краткосрочни и средносрочни рискове пред сигурността в Европа. Имаме много инструменти за борба с екстремизма. Е, образованието е дългосрочен такъв заради възможността в дългосрочен план да се борим с това. Защитата на данните, киберпрестъпността и правоприлагането са краткосрочни задачи. Госпожа Юрова води дебата за защита на данните и защита на потребителите онлайн. Това ще даде по ниво на сигур... до, доведе до по-високо ниво на сигурност на младите хора при използването на интернет. Господин Луар. Общото културно наследство и федерализма за мен не са синоними. Франц Лист или Лист Ференц, както го знаем ние. Унгарците и австрийците спорят по този въпрос, дали Франц Лист или Линц Ференц е австрийски или унгарски композитор. Аз отговарям, той е европейски композитор, защото приносът му е към европейската култура, не към австрийската или към унгарската култура, а към европейската култура. Той е част от общото ни европейско културно наследство. Това не означава федерализъм. И бих определил позицията си не като федерална позиция, а като позиция, която дава тласък напред. Аз работя като свързвам различните институции и граждани и съзнавам значимостта на субсидиарността зная, че европейското културно наследство се състои от отделните културни наследства на отделните нации, региони и така нататък. Това не е хомогенна маса. Това наследство е многообразно. Културното наследство е взаимосвързано и за това е много престижно. Е, за плана за инвестиции Юнкер ние сме в контакт с правителствата на е, държавите членки. Сега организираме един семинар, който ще се проведе през есента, най-вероятно през октомври, тук в Брюксел и планираме да организираме други семинари регионално за Централна Европа, за Северна, за Западна, за да лансираме идеята за инвестиции във висшето образование. Зная, че има различни модели, но съм сигурен, че можем да намерим едни добри решения. А господин Маура. Културната дипломация, политиката за съседство, политиката за развитие и културните дейности, културната дипломация могат да съществуват мирно. Едно от най-големите постижения на европейското развитие е европейската култура – Може да го популяризираме, ако това влезе в рамките на културната дипломация. Но това може да бъде също така добър инструмент, за да стигнем до други региони и други нации. Това е мирна дипломация и това е най-важното. Културната дипломация винаги е свързана с изкуството, с цивилизацията, с мирното съвместно съществуване, с ценностите на човечеството. За това е много важно. Попитахте ме за случващото се в Унгария. Съжалявам, не мога да отговоря. Аз ви обещах по време на изслушването си, че ще бъда напълно независим от родната си страна и моето правителство. Това означава, че не коментирам по вътрешно-политически въпроси в Швеция, в Испания. По същия начин не коментирам и това, което се случва в Унгария. Зная, че има някои проблеми, може би не само в Унгария, в Испания, навсякъде и с удоволствие ще помогна за справянето, ако искате да поговорим. Има много предизвикателства в по-старите държави членки, свързани с образователната реформа, свързани с демократичната социализация, но смъртното наказание и миграцията не са част от е, моя ресор, така че отказвам. Господин Глезос сега. Зная огромния принос на гръцката цивилизация към европейската. Това е основата, фундамента на европейската култура. И само поради субсидиарността не бих се намесил в междуправителствени или междудържавни отношения, свързани с обмен на културни артефакти или предмети ако има някакъв е, спор между държавите членки за това къде да се намират е, артефакти, защитени от закони или други, тези правителства трябва да разговарят помежду си. Европейският е, съюз подкрепя изграждането на музеи, регионални фондове има за това, фонда за сближаване, там може да намерите финансови ресурси. Обеден съм, че има средства за реставрация или за нови сгради, които са били отпуснати от Кохезионния фонд, Фонда за регионално развитие. В момента се говори много за финансиране на малки, дребномащабни културни проекти, такива, които са под тези 5 милиона или милиарда. Да. Благодаря. Прак. Това означава. Да, да. Да, да, да. Да. Да. Госпожа Трюпел, напълно съм съгласен с вас. По време на дебата имаше отлични примери от скандинавските страни за въвеждане на часове по опознаване на всички религии. Колкото повече информация, колкото повече познания се подават, толкова по-толерантни стават хората и това е изключително важно. Ако познаваме истинския ислям, ако познаваме от културата, която стои зад него, до тогава нещата ще бъдат съвсем различни. И различни от това, което виждаме по телевизията, джихадисти и екстремисти. Срещнах се с една младежка организация и представителите на младите мюсулмани също присъстваха. Много добре говорихме с тях за това как да включим мюсулманската култура в диалога. И малките проекти Еразъм Плюс. Днес след обяд всичко това ще стане ясно. Мисля, че това ще бъде един от най-важните въпроси за процедурата, оценката и така нататък. Сега за авторските права. Uh, uh, Мисля, че ще бъде грешка, ако подкрепим налагането на един кълъп на всички в културата. Системата за авторско право е много подробно разработена. Тя е различна за всички сфери. Различна е за литературата, за киното, за музиката. Важното за нас е да постигнем баланс между достъп на потребителите, заплащане на творците от друга страна. трябва да се постигне защита равна на всички. От една страна, за мен нещо много важно е преносимостта. Това може да разреши проблема, който възниква е, между териториалност и единен цифров пазар. Защото има съдържания, които само, сами може да пренесете със себе си. От друга страна, модернизация, но не елиминиране на авторското право – трябва да модернизираме системата за авторско право, тъй като живеем в цифровата епоха, има нови развития, трябва да защитим основните институции и основните елементи на една добре функционираща система за авторско право. Благодаря. Благодаря за въпросите и отговорите. Е, сега давам думата. Имаме още пет човека, които са поискали думата. Наистина много кратки трябва да бъдете. Не. Момент. Колегата Еванс. Um, Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, за представяне на темата. С голям интерес слушах за процеса след Париж един въпрос, е, който ни занимава във всички страни и който ни притеснява. Много важно е да споделим опита си в това отношение тук по образованието и така наречената радикализацията. С удоволствие чух това, че вие казахте, че вие работите с всички министри на образованието в по този въпрос, защото, например, в Уелс е, е, образованието е на местно равнище е, имаме нашите системи, е, бакалавриат, двуязична система, образователна и така нататък. Искам да ви попитам дали работите в пряка връзка с, е, да го наречем, регионалните министри на образованието и дали те активно участват в процеса. И второ, по въпроса за езиците и езиците на малцинствата какво предвиждате по отношение езиковата стратегия не само във връзка с официалните езици на Европейския съюз, но и също малцинствените езици. Споменахте, че ще говорите с господин Тимерманси по този въпрос по отношение на права въпро... и въпроси свързани с недискриминиране на езици. Но в някои европейски програми, по-конкретно в аудиовизуалния сектор, например, има система на точки и класиране по точки за езиците и малцинствените езици получават по-малка, са класирани по-низко от официалните езици. Има страни, където дружествата не получават подкрепа от Европейския съюз, просто защото техния продукт е в е, е малцинствен, език. От това страда дори и многоязиковите е, продукции. Смятате ли, че виждате ли някакъв напредък по отношение на тази езикова стратегия, така че да няма дискриминиране на творци, които работят и творят на различни от официалните европейски езици? Благодаря, Джили Уорд. Uh, okay, sorry. <laughs> uh, I have, um, I have, uh, I have the system working now. Okay. Um, thank you very much. Благодаря, господин комисар. Да, приятно ми е да взема отношение точно в този момент, е, този етап от дискусията, и като ще кажа нещо за националната идентичност, нашата национална и обща европейска идентичност. Само да припомня на колегите тук, че културата непрекъснато се развива. Тя не е нещо закостеняло, фиксирано. И тези, които смятат обратното, живеят в някакъв измислен свят. Защото ние сме обобщение на всичко, което се е случило преди нас, което се случва в момента, всички провокации в всички творчески изяви всички, в различните сфери, в които живеем. Бих искала да наблегна на многозначността на идентичността на моята собствена, например. Аз бих могла да бъда човек от е, Северна Англия, аз съм англичанка от Англия, аз мога да бъда човек от Обединеното кралство, от Европа, а също така и граждани на света. И мисля, че е опростенчески подход да се съсредоточаваме върху националната идентичност или да се опасяваме от националната идентичност, когато живеем в такъв богат и разнообразен свят. Е, разбирам, че вие не искате да говорите конкретно по миграция и въпроси свързани с отделни държави, членки, но пък трябва да признаем, че мигрантите също формират нашата култура – Именно за това става дума в момента, за изкуствата, за културата и за трудностите, свързани с миграцията, но всъщност заобикаляме основния въпрос. Един от моите роднини е миграл, мигрирал по време на Френската революция. Това е, е оформило, допринесло към културата на Нотингъм. Дентелиерството, което е един от основните характерни е, черти на Нотингъм, именно идва от там. Просто това са били мигранти, са били хора, които не са се чувствали безопасно в своята страна и отишли на по-сигурно място. И не би трябвало мигрантите да страдат, сега би трябвало да ги подкрепяме. Без съмнение, ако им помогнем, те ще допринесат към развитието на културата. Това е един от аспектите на дискусията, която трябва да водим. Тъй като съм в този парламент само от година, Всъщност, моето усещане е, че културата е една, едно бойно поле в тази комисия. Мнозина могат да кажат, че културата и изкуството не са толкова важни, не е нужно толкова законотворчество в тази област, но аз мисля, че това е едно една арена, е, на която се разгорещават страстите, на която хората проявяват е, своите загрижености, своите е, тревоги. Екстремизъм, екстремизма тревожи всички. Знаете за какво става дума. Е, човешки жертви, тероризъм, мъчение, натиск в обществената сфера, в медиите – Виждаме какво се случва с младите ни. Те са объркани, просто ние сме ги изпуснали. И бих искала да чуя малко повече последния въпрос. Как вие и как ние общо ще градим върху и използваме потенциала на младите хора по отношение на междукултурния диалог в европейските общества, между отделните нации, между отделните групи в държавите членки и по-конкретно с трети страни и по крехки, неустойчиви системи, държавни системи. Как може това да бъде подкрепено не само с официалното образование, но и с неформалното и с обучението за цял живот, за да наблегнем и да отстояваме по-енергично хуманистичните ценности, да се стигне до признанието, че изкуството е най-мощното средство за да постигнем целите си. Така че аз присъединявам към това, което казахте в началото, че би трябвало да впишем всичко това във външната политика. Би трябвало да наблягаме на значението на това, но нашите колеги в парламентите е, и е, сред нашите колеги и в е, други комисии. Колега Неков, così chiudiamo, prego. Благодаря, господин комисар. Много неща трябва да се кажат, но първият ми въпрос, може би в различна посока от последната на колегите, е плана на Юнкер. Е, връщам се към казаното от нашата председателка трудностите, които идват от това, че образованието и културата не са част експлицитно от тази програма. Трябваше дълъг път, за да можем да го постигнем. Сега за инвестициите. Имате ли представа какви ще бъдат приоритетите за инвестициите вътре в този план? Не бива да се забравя, че говорихме и за стратегията Европа 2020. Казахте, че се проосмисля тя мисля, че някои въпроси обаче трябва да е, ни засягат. Броя на завършващите в Европа в сравнение с завършващите по света. Имаме увеличаване. Дипломираните. Говори се и за двоен канал. Но мисля, че в една такава логика трябва да се обърне внимание на отпадането на училището, както и у нези, които остават в училище след незадължителна възраст. Трябва да се обърне там внимание, защото конкуренцията на международно ниво е вече свързана с това доколко са подготвени хората и какво е тяхното образование. Още нещо. Вие говорихте за приоритетите, които искате да заложите на ниво обучение и образование посредством препоръки, защото вие можете да правите препоръки в тази сфера и ние ще ви подкрепим. Имам чувство, че има нещо, което и аз искам да подчертая подобно на вас. Ако е вярно, че темата за заетостта е изключително важна, но освен тази тема, не трябва да говорим само за пригодността за заетост, когато говорим за обучение и образование. Да, намирането на работа е, е резултата, но трябва да се мисли преди това за образованието, което да доведе до намирането на работа. След това процедурата след Париж. По този въпрос трябва да кажа, че е важна комуникацията. Ако, сигурността за, ако темата за сигурността се подчертава постоянно, то тогава образованието няма как да не е на второ място. Според мен е необходимо допълнително внимание и на демократичните ценности, социалните ценности. Трябва да бъдат общи тези ценности обаче. Така че постоянно трябва да се работи по съдържанието на това, което предлагаме в системата. За университетите. Подкрепям пътя, който очертахте, стандартизиране на определени аспекти, сравнимост и така нататък. Вероятно сте съгласен с мен. Добре е обаче да се поддържа високо качеството, защото що се отнася до образованието и студентите, които идват от други континенти, при нас трябва да се мисли и за качеството. И според мен това, което казахте, е много важно. Казахте, че трябва да се подчертаят университетите, особено когато говорите за системи, които съществуват най-вече в САЩ, но не само оценката на университетите и класирането им, научно-изследователската дейност, дидактиката, европейската традиция – по един широк път, не идентичен във всички държави. Тя е пряко свързана с комбинацията между научно-изследователската дейност и дидактиката в културния план. Няма как иначе да се върви напред. Надявам се да има възможности да се повдигнат и други въпроси. Грация, колега Моргано. Юра, колега... Благодаря на колегата Моргано, колегата Неков. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Наврачич, ще започна с една латинска сентенция, която гласи следното – здрав дух в здраво тяло. Не чухме нищо за, да кажете за спорта, а за първи път в портфолиото на комисар е включен спортът. По време на изслушването през октомври 2014 година заявихте, че ще насърчавате добри практики за разработването на стратегии за изграждането на спортни инфраструктурни проекти. Също така заявихте намерението си да подкрепите спорта с 300 милиона евро. В тази връзка заявихте, че ще дадете гласност на Европейската седмица на спорта, която ще се организира за първи път тази есен. В тази връзка искам да споделя и за, да ви напомня и за развихрилия, развихрилия се скандал с ФИФА, където бяха арестувани 14 служители. Това неминуемо ще се отрази не само на професионалните спортни организации, но и на аматьорските клубове. Именно професионалният и аматьорският спорт са важни проводници на посланието за мир, на зачитането на човешките права. За щастие, тук е хубаво, че се намесва Еразъм Плюс, тъй като в Еразъм Плюс е посветена специална глава на спорта. Най-вече в подкрепа на транснационални образователни проекти, насочени към подкрепата на добро управление в спорта и борбата с допинга и с манипулирането на срещи, точно за това, което говорим в ФИФА. Бих искал да напомня, че една от целите на главата за спорт в Еразъм Плюс е да се стимулира именно масовия спорт. Оценката за първата година от изпълнението на програмата показва, че организациите, които са се възползвали, от, които се занимават с масов спорт и които са участвали в определени партньорски организации, е изключително малък. В тази връзка бих искал да ви попитам как ще коментирате тези резултати по отношение на поставената цел да се стимулира масовия спорт? От друга страна, още един проблем. Ние до сега винаги а, насочваме. Това не е само, между другото, по, по тази програма, а по много други програми. А, винаги се селектират големите проекти, а малките проекти остават а, настрани. В тази връзка бих искал да чуя вашето мнение по този въпрос, а в по-глобален план бих искал да ви попитам какви са ви плановете за бъдещето на спорта в рамките на Европейския съюз за едните няколко години. И по този начин да заключим, с, да заключим целият разговор, цялата дискусия с тази тема за спорта, тъй като пак повтарям, много е важно, когато говорим за култура, да имаме здрав дух в здраво тяло. Благодаря за вниманието. Благодаря, уважаеми, че всички важни въпроси, които искахме да зададем, бяха зададени от колегите. Много благодаря на всички за техните идеи. Смятам, че последната тема за спорта трябва да бъде разгледана в тази светлина. Знаете, че парламента миналата седмица в Страсбург прие една много важна резолюция и за темата за спорта и правата на човека. Една тема, която трябва да бъде в центъра на дневния ни ред. И това е един много интересен сигнал да видим дали след тази първа седмица на спорта през септември ще има и друга инициатива. Държавите членки да бъдат насърчени да подпишат е, или ратифицират Конвенцията на съвета на Европа. Надявам се Европейския съюз е, също да може. Давам ви думата за вашите отговори. Thank you very much. Uh... Благодаря. Наистина, в рамките на процеса след Париж, uh, където работим с е, министрите на образованието, особено в държавите членки, където има е, девоилиране на европейската децентрализация на образователната политика към регионалните министри. В Германия имаме двойна структура и федерална и на ниво провинции, конференция на министрите на отделни провинции. На последния съвет по образование, доколкото си спомням, шотландски министр представляваше Обединеното кралство, така че работим в тясно взаимодействие с това ниво. За малцинствените езици, смятам, че значението на този въпрос ще ни помогне да намерим добро решение и по отношение на авторското право, защото тук не става дума само за правни решения, има и културни е, въпроси, малките, малцинствените езици, въобще зачитане на всеки език в Европейския съюз е един много чувствителен въпрос, особено в е, единия цифров пазар – аз съм оптимист в това отношение, тъй като един от ключовите фактори в е, е, единния цифров пазар, е, вице-председателят ни е естонец. Той говори естонски, неговия роден език е естонски, който не е един от най-значимите езици, така че той е определено чувствителен към въпроса. Но Разбира се, трябва много по-внимателно да следим развитието на нещата, тъй като единния пазар не трябва да означава незачитане на или пренебрегване на езиците на малките държави. Но съм съгласен с вас за ролята на мигрантите и техния принос към европейската култура – неодавнашния дебат, дебатът, който се водеше, беше не скоро свързан с техния принос, с приноса на мигрантите. Въпрос беше свързан с сигурността. И може би ние трябва да засегнем някои аспекти от приноса на мигрантите, наистина. Но в момента вълната, мигрантската, иммигрантската вълна представлява една заплаха и проблем на сигурността, а не културен проблем. Комисията обаче излезе с а, е, свое предложение по миграционната политика и можете да откриете елементи, които в нея, които са свързани с образователната политика и нейната роля по отношение социализирането на мигрантите и между културния диалог за създаване на едно стабилно общество. Ролята на диалога между отделните култури много важен е и за мен. Ето защо аз е, се срещам с младежки организации на европейско равнище. Споменах различни младежки, не само политически, културни, религиозни организации. От друга страна, когато посещавам държава членка, се опитвам да посета някой културен център на местно равнище, за да видя как те насърчават този диалог между долните култури чрез конкретни проекти и как е, подкрепят идеята за социална интеграция или в някои случаи реинтеграция. Господин Моргано да, образованието не се свежда само до възможността за намиране на работа. Мисля, че една от основните функции на образователните системи е да образова демократи, граждани. които са запознати с подробностите, процедурите, институциите, правата и задълженията – в е, един демократичен контекст. Съгласен съм абсолютно с вас, че процесът след Париж и ролите на образованието в съвграшните общество не се свеждат само до сигурността. Разбира се, и предполагам, че измерението сигурност е твърде раздуто в момента, може би поради така несигурността, крехката ситуация. Но за мен основната цел е да се образоват демократи и граждани. Господин Наков, прав ще, прав ще, че не споменах подробно този въпрос, просто защото онзи ден говорихме за спорт тук в тази комисия. Да, 300 милиона евро в, по линия на Erasmus Plus са обещани за насърчаване на спорта, за развитие на спорта. Първата Европейска спортна седмица, да, ще се проведе тази е, година през септември, благодарение инициативата на Европейския парламент и основателите на тази и спонсорите на тази седмица, така че аз съм абсолютно убеден в социализиращата роля на спорта. Например, един от най-важните уроци от полуки, по-скоро от срещите ми с младежки организации е, че положителните, необходими са положителни примери в местните общини, за да се привличат отчуждени, отчаяни хора в обществото, защото именно такива модели на поведение в местните общности са основен фактор за социализация на хората. Един спортист, е, успял спортист, може да бъде чудесен модел. Спортът за мен означава изграждане на общности, на местно равнище, дружба, конкуренция, състезателния дух. Аз съм е, абсолютно за масовия спорт. моето отношението ми към ФИФА. Във вторник е, вечерта в е, пленарна зала, ако сте присъствали, аз е, имах, засегнах темата за ФИФА, защото темата беше включена в дневния ред и приехме резолюция. Европейския парламент, извинете, прие резолюция по въпроса. Но останалата част от е, темите могат, може би да сегнем след обед, защото това ще бъде е, включено в дневния ред след обед. Мисля, че беше много интересно тази сутрин днес. Благодаря ви много за отговорите, бяха много ясни. Благодаря ви също и за това, което ще продължи в бъдещите ни теми за разговор. Мисля обаче, че от тази среща трябва да излезе едно ясно послание, а то е, че предизвикателство днес пред Европа е образователно и културно предизвикателство. И, разбира се, предизвикателство на солидарността. А, това е изключително важно. Аз съм убедена, че ще работите в тази посока. Искаме да работите в тази посока, защото е много важно темата за образованието, за културата, творчеството, политиката за младите, спорта трябва да бъдат в центъра. Те са фундаментални вектори за преодоляване на предизвикателството в средносрочен и дългосрочен план. Не трябва единствено само да се занимаваме с сигурност, макар че тя е важна, или заетост, но трябва да се занимаваме и с ценностите, които не трябва да се губят в този процес, така че съм съгласна с вас. Сега за бюджета отново молим Европейската комисия да подкрепи и да защити бюджета за 16-та година, но и да има едно отваряне на комисаря към пилотните проекти, които ще представи нашата комисия по култура. Те са много интересни и отговарят на тази перспектива. И разбира се, смятам, че ще е интересна също така инициативата за тези срещи от регионален тип, за да се говори за ЕФСИ плана Юнкер, неговите приоритети. Наистина много държави, включително и моята, се занимават с инфраструктурни проекти, образователни проекти, летище. Е хубаво да има някакъв обмен на информация с вас, за да видим на каква посока се върви е, като парламент, като комисия, да дадем принос на това развитие. Надявам се да има и други възможности. Отново ви благодаря за това, че сте тук. Казвам ви довиждане, но искам да припомня на колегите, че продължаваме нещо важно. Колегата Камер Ребер ще говори за триалога за стратегията за далекосъобщенията при закрити врата ще бъде това. Останете, моля ви, за това заседание, онези от вас, които ги интересува. Благодаря ви, довиждане, ще се видим в два и половина с вас, ако не се лъжа, за да отидем заедно в агенцията.